година конференцията на председателите прие препоръка относно мандата на специалната комисия за организирана престъпност, корупция и пране на пари. Този мандат изтича на 31 март 2013 година, но беше взето решение да се удържи до 30 септември 2013 година, съгласно правил 184. Има ли възражения? Ако няма, удълженият мандат се одобрява. Виждам, че няма възражения. Мандатът на специалната комисия следователно е удължен до 30 септември 2013 година. Господин Тавариш, господин председател, по удължаването на мандата на специалната комисия по въпросите на организираната престъпност, искам да обясня следното. Банката HBSC ще изплати глоба от 1 милион евро за пране на пари Помислете си какво е социалното значение на плащането на такива глоби за пране на пари. Освен това, трябва да разгледаме и сериозните нарушения на човешките права и удължаването на мандата на специалната комисия прави тази задача възможна. Благодаря ви, господин Тавариш, точно това е и нашата цел. Комисията да разгледа всички тези въпроси. Signor Presidente, sono Presidente di questa Commissione che grazie al consenso... Благодаря ви, господин председател. Аз съм председател на комисията. Радвам се, че мандатът ни се удължава с единодушие. Уважаеми колеги, трябва да ви уведомя, че вторник и сряда миналата седмица бях в Вашингтон, установих контакти с представители на Министерство на финансите, ФБР, различни институции на САЩ, които се борят с изпирането на пари. Трябва да кажа, че САЩ много внимателно следят случващото се в тази област. Ние проведохме повече от 20 срещи благодаря ви за доверието в нашата специална комисия. Много ви благодаря. Желаем ви успешна работа при удължения мандат. Вчера след обед заместник председател